Комисията по юридически въпроси провери правомощията на Джон Флак и единодушно потвърди неговия мандат от 28 юни. На срещата си и на заседанието си на 7 септември 2017 година Европейската комисия провери правомощията на Елисен Лешевалие